So. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Скъпи колеги, радвам се, че мога да ви съобща, че председателският съвет удостои Нада, Надя Мурат и Надя Бишрит с наградата Сахаров.